Ще започнем. Първата точка от дневния ред е приемане на самия дневен ред. Дневния ред е прият. Две съобщения на председателя. Първото. Съобщаваме на членовете, че ще има извънредно заседание на комисията в Страсбург в понеделник на 5 юли. се ще бъде уточнен допълнително. Сред точките в проекто Дневния ред са представяне на проекто доклада относно подобрение на економическото управление и рамката за стабилност на Европейския съюз, най-вече в рамките на еврозоната. Представянето ще е от самия докладчик. Второто съобщение. Съобщаваме на депутатите, че изслушването на комисар Алгирдас Шемета, комисар в областта на Митническия съюз, одит и борбата с измамите ще се проведе 28 юли 2010 в зала 2Q2. След обед това е част от един диалог, е, който нашата комисия редовно поддържа с членове на комисията, чието портфели отговарят на е, това, с което ние се занимаваме, разбира се. Е, господин Шонтас. Много благодаря. Бихте ли повторили темата, ако може? Темата, за която ще говорим в Страсбург, е, защото казахте, че ще има извънредно заседание на комисията в е, Страсбург и комисаря ще дойде специално за това. Каква ще е темата? Подобрение на економическото управление и рамката за стабилност на Европейския съюз, най-вече в рамките на еврозоната. Господин Магайо, искаш ли думата? Не? Добре. Стигаме до точка 3 разглеждане на измененията. Насоки за политиките за заедостта на държавите членки се казва доклада. Докладчик е Ханс Петър Мартин. Имате думата. Oh, again, much, Още веднъж. Тук съм, господин председател. И така, в началото искам да говоря на английски. Високо оценявам начина по който успяхме с колегите, с представителите на секретарията и с асистентите да работим по един ефективен начин, тъй като бяхме притиснати от към график. 11 години вече съм в парламента и си мисля, че това е един добър пример. Не се случва често нещо подобно. Преминавам на немски. Ясно е, че темата не е особено важна, но предвид броя на измененията и подробностите, които те съдържат, се оказва, че за различни политически групи въпросът се оказва много важен. Просто те трябва да заявят цвета. Е, измененията са подадени основно от левицата, от социал-демократите. И... Но като цяло е, бихме искали е, да бъдем малко по-подробни, отколкото е комисията в нейната стратегия за Лис... Лис... Лисабонската стратегия 2020. Е, Имаше обмен на мнение, въз основа на моите 16 предложения за изменения. Имахме чудесно е, заседание с е, докладчиците в Сянка и също така с високо квалифицирани асистенти. Е, какъв е резултата? Всъщност, е, нашата комисия изпитва много голяма сдържаност. Е, въздържа се да постави по-амбициозни цели от целите, предложени от комисията. Утре на списъка за вота ще видите много компромисни предложения за изменения. И ще видите и кои са предложенията, които повтаряме, за да бъдем по-стрикни, когато говорим за заетостта, както за мъжете, така и за жените, минимум 75%, а това се отнася също така и за възрастните хора. Аз лично поех ангажимент и то в името на цел, която искам да отстоявам. Е, разходите, за общественото и частното образование в е, страните на ОИСР. Ще ви покажа цифрите. Та тези разходи трябва да стигнат до 6%. Е, това е стойност, която вече е постигната в различни държави членки. Трябва да покажем, че можем да направим нещо. Е, това ще видите в компромисните изменения в рамките на възможното, дори малко отвъд. Необходимо е Европейския парламент да бъде конкретен, е, да се знае кои сме ние. Трябва да отидем отвъд е, политическите разлики политическия подход. Е, тези, които искат точно и ясно регламентиране и които искат Лисабонската стратегия да дава гаранции за значително намаление на бедността и безработицата сред младите хора, със съответните цели за това, докато други е, твърдят, че целите трябва да бъдат по-общи и да проявяваме сдържаност е, е, когато говорим за бедността сред аутсайдерите в обществото. Това става в европейските страни. Утре при гласуването ще видим какъв е резултата. Аз като докладчик по време на заседанието с докладчиците в Сянка Казах, че ако предложенията не са непрекалено е, детайлни, бих, могла, бих могъл да ги приема. Е, колкото до е, измененията, свързани с ОИСР, смятам, че това е чиста идеология. Това е което имах да ви кажа. Още веднъж ви благодаря за готовността да разговаряте. Благодаря, господин Мартин. Давам думата сега на господин Столоян, който е докладчик сянка от името на ЕМП. Благодаря, господин председателю. Проведохме ползотворни разисквания с докладчика, е както и в рамките на нашата политическа група. Опитах се да обсъдя максимално подробно различните елементи, които бяха предложени. Не искаме целите, които предлага Европейската комисия да бъдат увеличавани чрез изменение на тези насоки от общ характер по отношение на заетостта. Например, Европейската комисия предлага цел 75% заетост. Има сега едно изменение, което цели увеличаване до 80%. Стигнахме до компромис в изменението да се напише поне 75%. Съгласни сме с този компромис, с тази позиция. Общата ни позиция като цяло е, че сме против засилване на целите, предложени от Европейската комисия. Имаме и някои други определени коментари, свързани с определени елементи в доклада. В едно изменение говорим за понятието екологичен съюз. За нас това понятие е много ясно. Има и някои други понятия, които се появяват в документите на европейските институции. Ние смятаме, че не трябва да се заменят термини, които са получили вече масово признание, например по отношение на стратегията Европейски съюз за 2020. Там предлагаме понятие като интелигентен растеж, устойчив растеж, е, растеж с интеграция. Европейския съюз предложи тези цели за 2020 година. Сега обаче, според едно изменение, се казва, че вместо да казваме интелигентен растеж, трябва да се казва интелигентно управление на економиката. Не сме съгласни с една такава промяна. Смятаме, че всички термини в рамките на политиката ЕС 2020 трябва да бъдат запазени. Значи интелигентен, устойчив растеж и растеж свързан с интеграция. Благодаря. Благодаря, господин Столоян. Сега Уле Лудвиксон от името на социалистите и демократите. Благодаря за думата. Тъй като гласуването се предвиди за по-рано, нямахме време за обсъждане на компромиса. Докладчика Ханс Мартин обаче прояви конструктивност по време на дебата и въпреки, че сроковете са кратки, успяхме да стигнем до добър краен продукт. По отношение на измененията, смятам, че като цяло трябва да запазим фокуса върху общия растеж. Това е нещото, което може в краткосрочен план да ни изведе от кризата, в дългосрочен план да създаде възможност за устойчив растеж. По отношение на целите за заетост и борба с бедността, имаме нужда от точен баланс между амбиция и реализъм. Естествено, важно е да се определят високи цели. Важно е обаче целите да отразяват реалността и да могат да са постижими. Работата с нереалистични цели може да се окаже проблемна, затова си мисля, че По отношение на предложението на Мартин, има известни проблеми с намалението от 40 е, на 25. А по отношение на заетостта и тези 80%, е, това е реалистична цел. Аз мятам, че и жените и мъжете трябва да имат едно и също ниво на заетост, което ние ще определим, като си има предвид, че заетостта на жените в момента е 62%. Изпълнението на 80% в този случай обаче става реалистич... нереалистично до известна степен. За мен е много важно да се включи перспективата на равенството в една дългосрочна стратегия. За да се осъществят на практика тези планове, трябва да направим много по-големи усилия, отколкото до сега, за да гарантираме същата заето за жените, както и за мъжете. Искам да подчертая три точки по отношение на моите изменения. На първо място, изключително важно е да има структурни реформи в държавите членки, за да може заетост... растежа да се основава на развитие на заетостта. Защото по този начин се стига до ползи за реалната економика. От друга страна е важно да се подчертая ключовата роля на онези, които са партньори на трудовия пазар. Важно е да се включат всички заинтересовани лица в гражданския диалог – на трето място, когато обсъждаме обществените финанси, не трябва да забравяме, че инвестициите в заетостта и социалната интеграция определено ще имат положителен ефект върху националните бюджети на държавите членки. по низката безработица, по-малката бедност води до намаляване на социалните разходи и до увеличаване на приходите от данъци. Това е един установен принцип, едно правило, което е изключително полезно. Мисля си, че ако се приемат тези предложения, ще можем да гласуваме едно добро становище утре. Благодаря. Äh, Господин Клоте има думата всъщност Томас Хендъл изработи становището. Той ме помоли да кажа няколко думи от негово име. Искам да кажа нещо а, в личен план. А, Личното ми наблюдение е следното, което е, за мен е доста застрашаващо. Тогава, когато говорим за насоките за работната заетост е, в Европейския съюз, е, ние толкова закъсняхме, не искам да обвинявам никого, но ние говорим колко е важна работната заето за хората, за гражданите, за да могат те да имат работа и а, препитание но за мен е, е изненадващо, че толкова малко присъстваме тук да обсъждаме тези въпроси. А сега искам да кажа нещо по-общо и да привлека вниманието ви към някои от тенденциите, които могат да се видят на пазара на труда през последните няколко години. От около 2001 до 2006 година видяхме една тенденция на повишаваща се работна заетост 58%, което беше повишение до 2006 година. 32 милиона души бяха на а, краткосрочни договори, т.е. работната заетост става все по-несигурна. Сега вече това число е 40 000. Има хора, които не ангажират никого на трудов договор. 17 милиона лица са безработни. Според официалната статистика това е е, е, тези хора са бедни, тъй като техните заплати не са достатъчни да им осигурят препитание и трябва да търсят средства от другаде. Тогава, когато говорим за насоки за работната заетост, определено може да искаме по-високи стандарти, както каза Томас Хендел, и мисля, че си заслужава да се изгради една такава теза до този момент. Политиката на Европейския съюз не успя да спре нестабилността на работната заетост и нестабилността, несигурността на работната заетост се увеличи. И трябва да бъдем по-конкретни, по-амбициозни в нашите цели, за да може да сме сигурни, че ще постигнем нещо, да имаме добри работни места, прилична работна заето, за да може хората да работят достойно. И да може хората да имат също така гаранции за своята работа. Това е тема на нашата комисия, тъй като повече несигурност в работната заетост е обект и на социалната политика. Необходима е по-стрикна економическа политика, която да даде възможност на хората да имат добра работна заетост. Благодаря, господин Клута. Господин Стрешек. Благодаря, господин председател. От името на групата на европейските консерватори и реформатори искам да добавя няколко коментара по това проекто становище на което ние гледаме като едно декларативно изявление. Естествено, ние разбираме, че всеки член на тази комисия е заинтересован от това да има колкото е възможно повече работни места. Това е нещо, което ние напълно подкрепяме. Нашата опозиция обаче е малко по-различна от това, което установяваме в отделните изменения, защото ние смятаме, че работната заетост се създава от предприятията, не от държавите и правителствата. За това основната идея е предприятията да имат колкото е възможно повече свобода. Те би трябвало да бъдат подложени на колкото е възможно по-малко натиск от законодателството, особено малките и средните предприятия, откъдето идват най-много работни места. Обикновено те работят на общинско равнище и няма едно по-широко измерение. И аз мисля, че държавите членки трябва да дадат колкото е възможно повече възможност на малкия бизнес да има максимална свобода, защото ние смятаме, че най-добрият, най-бързият и най-сигурният начин да се намали безработицата е този. Ние определено сме съгласни с изказалите се колеги, че отделните държави членки би трябвало да инвестират сериозно за обучението на своите граждани и тяхната квалификация, защото курсове за преквалификация са много важно средство и естествено ние бихме подкрепили всякакви изменения, които ще апелират към държавите членки да реформират своите социални системи, за да може националните социални системи да бъдат колкото е възможно по-ефтини, по-ефективни и те да предоставят стимули на хората да търсят работна заетост, а не да живеят на социални помощи. Позволете ми да кажа нещо а, накрая в нашата група се смята за напълно неприемливо една нереалистична работна заетост. Председателя, благодаря. Има ли някой друг, който иска да вземе отношение по темата? А ако не, тогава ще помолим господин Марк Мартин да приключи с коментарите си. Да. Е, всъщност, е, ние не сме много, но за кой член говорите? Не можах да разбера точно. Е, бяхте ли изчерпателен? Бихте ли ми казал с какво точно говорите? За кой член говорите? За за околна среда, екология, заетост и екологични работни места. Да, благодаря ви. А, да, ами в такъв случай ще бъда кратък. Искам да благодаря на колегите си за начина по който работихме съвместно. Искам въпреки това да направя една забележка. Като докладчик бих могъл да споделя повечето от вашите предложения за изменения, защото те са умерени и ясни, но има едно, по което препоръчам да гласувате против, но едновременно с това бих разбрал, че има и много изменения от британската левица, които вървят в същата посока. Ще видите същите изменения и при мен, е, макар и да няма противоречие. Сега е, ние водим дискусия по същество за екологични работни места, заплата и растеж. Аз е, е, бих подкрепил левицата по тези въпроси, но за останалото искам да ви кажа, че няма нужда да се слагаме идеологически капаци. Има възможности, които се предоставят дори след кризата в отделните държави и вследствие на глобализацията. Следователно трябва да се хвърли мост между е, подхода на консерваторите и подхода на левицата или неолибералния подход. Без прекалено много да залагаме на държавата. Трябват ни реалистични изменения и се надяваме да постигнем необходимото мнозинство. Благодаря. Fine. Um, so, uh, vote in Econ is tomorrow, 22nd. Гласуването е утре в рамките на комисията на 22 в водещата комисия. Гласуването ще е на 14 юли, а в пленарна зала очакваме да гласуваме на 1 септември тази година. Стигаме до проекто становище за Комисията по правни въпроси предложение за междинни мерки за замразяване на активи и разкриване на информация за имущественото състояние на дължниците при трансгранични случаи. Господин Столоян е докладчик. Благодаря, господин председател. Това е доклад по инициатива на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент. Инициативата е добре дошла, защото по отношение на единния пазар нищо не сме привършили още като работа и онези, които извършват транзакции не получават пари за това, според договорите, които са в сила, този пропуск в вътрешния пазар води до все повече транзакции в рамките на Европейския съюз. и до доста спорове от търговски характер, съдебни спорове. Затова смятаме, че този доклад ще укрепи вътрешния пазар. Ще доведе до по-голяма последователност. Затова подкрепяме предприемането на нормативни мерки за хармонизиране на източниците на информация в държавите членки. Тези източници трябва да са прозрачни, достъпни, винаги в наличност, най-вече и по отношение на малките и средните предприятия. Когато една от страните по договора не спази задълженията поети, по силата на някакъв договор, трябва да се даде информация за активите и за съответните задължения, поети от тази страна. Освен това, смятаме, че е по-добре да се развият мерки е, за разрешаване на спорове преди да се стигне до съда. По-добре е да се стигне до някакъв компромис между кредитора и длъжника, защото всяко едно заведено дело води до загуба на време и на средства. По-добре е да има някакво споразумение между двете страни по договора, за да се възстановят щетите. Чрез специални организации или места за разрешаване на спорове. Смятам, освен това, че е добре да се установи и укрепи практика за стандартизиране на начина по който се води диалог между страните, както и да се установят специални органи за изпълнение на постигнатите споразумения. Трябва да се стандартизират формите за възстановяване на активи и възстановяване на средства в държавната хазна. Всички видове информация, цялата информация, свързана с замразяването на активи или разкриването, трябва да бъде в електронна форма. Трябва да се засили сътрудничеството между органите по принадително изпълнение в държавите членки с цел ускоряване на събирането на дългове, с цел прилагане на практика на заповедта за възстановяване. И накрая смятаме, че комисията трябва да ускори законодателната инициатива относно прозрачността на активите на длъжниците, защото според е, календара сега датата е 2013 година. Благодаря. Благодаря господин Столоян. Докладчите в сянка са тук. Започваме с господин Клуте. Äh, э, благодаря ви. Аз э, трябва да си призная, че не съм подготвен. Отказвам се от времето си за изказване, защото не искам да злоупотребявам с вашето време. Arlene McCarthy, who is the shadow rapporteur and happens also to be the rapporteur. Али Макарти е, е докладчица в Сянка. Тя ме помоли да прочета това от нейно име. Приветствам възможността да се разработи позицията на парламента по този важен въпрос – Милиони предприятия използват правото да търгуват и да използват вътрешния пазар. Милиони граждани използват правото да живеят и да пътуват в Европейския съюз. Това е основен елемент на нашата работа. Ние би трябвало да гарантираме ефективните права на гражданите и на предприятията, когато нещо не е наред. В случая с финансови искове Имаме законодателство за уреждането на трансгранични спорове, има европейска заповед за изпълнение, е, заповедта за процедурата за плащане и така нататък. Но съдебното решение е само половината от процеса гражданите трябва да имат възможност тези решения да бъдат ефективно изпълнявани. Една мярка за това предвижда съдебните инстанции да могат да издадат заповед за разкриването на активите на извършилите престъпления, за да се предотврати е, изтеглянето на активите и прехвърлянето им в друга държава. След е, като се осигури съдебно решение, въпреки всичко може да се окаже, че е необходимо гражданина да отиде в втора държава членка, без да има гаранция, че ще може да си възстанови а, активите. И а, това трябва да се. А, именно за това трябва да се даде възможност да се замразяват активи. Виждам, че няма а, колеги, които искат да се изкажат. Искате ли, господин Столжан да вземете отношение в заключение? Да, благодаря, господин председател. Секретарията на комисията или комисията предложиха е, удължаване на е, крайния срок за внасяне на изменения. Ние мислехме е, крайния срок да бъде през септември, за да имаме достатъчно време, за да може да допринесем за този доклад от страна на всички парламентарни групи. Да, вярно, господин Столожан, наистина. Тук, според мен, крайният срок е 7 септември по обед. И вие ще бъдете информирани по електронната поща за специалната процедура. Обсъждането на изменението се планира за 27 септември, а гласуването в нашата комисия се предвижда за 5 октомври, а във водещата комисия през ноември. Предвид факта, че господин Трише ще дойде тук в 4.30, прекъсваме за около 11 минути и ще продължим. Може ли да вземете местата си? И ще започнем. Let... След малко фотографите ще трябва да напуснат залата. Uh. Could, could I say again, could... Още веднъж ви моля да заемете местата си, за да може да започнем работа. За мен е голямо удоволствие да приветствам господин Трише за нашия редовен диалог в областта на финансите. Процедурата е обичайната 15 минути за изказване на господин Трише и след това минута и половина за въпрос и 3 минути и половина или около 3 минути и половина за отговор от страна на председателя. Разпределянето на времето между политическите групи е според обичайния формат. Всички го знаете. То отразява броя на депутатите във всяка една политическа група. Това не е така известната процедура привличане на вниманието. Още веднъж добре дошъл на господин Трише. Да се надяваме, че фотографите ще направят вече последни снимки, защото господин Трише ще започне своето изказване. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. От последната ни среща на 22 март еврозоната се изправи пред един от най-трудните периоди от началото на европейския и валутния съюз. Имаме ли превод? Okay. To address the за да се справи с безпредседентния натиск върху финансовите пазари, Европейския съюз и неговите обществени органи пред приеха важни и смели стъпки, включително бяха взети Централна банка тук бяха взети е, е, сметки, дадоха се и обяснения и отговори на въпросите, които възникват и тук в Европейския парламент. Именно поради това е, аз съм дълбоко удовлетворен от предоставената ми възможност да пристъпя към обмен на информация днес на нашата среща. Ще започна изказването си, както обикновено, с оценка на економическото положение. След това ще се върна на съобщеното решение съобщение на 10 май е, за намеса на пазарите на облигациите в еврозоната и на трето място ще се спра на механизмите за економическа координация в еврозоната и е, промените, е, които настоящата ситуация налага. От предишното изслушване през март всички данни показват, че има постоянно възстановяване в еврозоната от първата половина на 2010 година. Съобразно последните оценки, економическия растеж е около 2% през последните 3 месеца за тази година. И е, всъщност това съответства на, на очакванията за европейската економика. И всичките като цяло бяха подкрепени и е, е, всички е, европе... състава на Европейската банка и цяло отговаря на тези оценка. Въпреки това обаче възстановяването остава много устойчиво в различни отрасли на економиката, в една околна среда на продължаваща несигурност и на напрежение в различни сектори на финансовия пазар. 0.6% in May up slightly from 1.5% in April. Имаме е, едно е, повишение, което се дължи на по-високите цени на е, цен, на енергията, разглеждайки е, как ще се развият нещата, ние смятаме, че цените ще останат сравнително непроменени. Нашият анализ показва, че е, инфлационният натиск върху, в средносрочен план е, ще бъде е, удържан. Това се, удържа, е, това се отразява най-вече в общия слаб растеж на е, средствата. Идеите, че инфлацията може да бъде неовладяна са изцяло неоснователни. Напротив, цена, инфлацията ще бъде сравнително добре овладяна. Управителният съвет разглежда нашата валутна и парична политика като уместна, за да може да отговори на напреженията в пазарите, в финансовите пазари. Управителният съвет реши отново да въведе някои от предишните нестандартни мерки, които сме използвали, за да може по-лесно да се е, планира ликвидността на банките. Ние реактивирахме операции, които предоставят ликвидност в щатски долари, заедно и в координация с Федералния резерв. Позволете ми сега да а, разкажа за решението на управителния съвет да се намеси в еврозоната, особено в, в ценните книжа на дълговете, който беше оповестен на 10 май напрежението се разпространява в редица сегменти на финансовия пазар, включително и в пазара на акциите. Забелязва се, че отбелязва се, че епицентъра на тези напрежения е в европейските пазар, дългови пазари. През октомври 2009 година след сриването на Lehman Brothers ситуацията можеше да бъде сравнима с, с внезапното, внезапния бяг на международните инвеститори, които потърсиха сигурност. Несигурността на пазарите се увеличи е, силно е, и е, транзакциите на междубанковия пазар се намалиха бързо. Следователно, съществуваше риск, че нормалното функциониране на пазарите и първата, първото звено в механизма на валутната политика между Централната банка и кредитните институции можеше да бъде нарушена и това щеше да означава, че способността на банките, които са първичния, първостепенния източник на финансиране в еврозоната да предоставят правят кредити биха били сериозно засегнати. И именно на този фон Европейската централна банка оповести на 10 май не само, че ще реактивира предишните нестандартни мерки. Причината за действието беше, че е изключително важно за ефективното провеждане на паричната политика правителствените пазари на ценни книжа да действат колкото е възможно по-добре. Тези пазари са много важни по три причини. Първо, а, лихвите по а, облигациите обикновено задават една основна а, ставка за, а, за лихвите. Също така по-низки цени на акциите би довело до значителни загуби в портфелите на финансовите и нефинансовите институции, а за банките това щеше да намали способността им да предоставят заеми на економиката. И на трето място ненормално ниската ликвидност ще е, намали възможността на банките да предоставя заеми, това, което наричаме канала на ликвидността. И решението да се започне интервенция в пазарите на ценни книжа е, беше взето съответно, за да може да се е, поддържа необходимото е, необходимата монетарна политика. Ние напълно успяхме да неутрализираме купуванията е, акции чрез специфични ре, е, операции за реабсорбция и е, в резултат на това пазарите не са засегнати от програмата. С други думи, нашите монетарни, нашата монет, монетарна позиция не е засегната. Искам да подчертая, че взехме решението да въведем а, програмата за пазарите на ценните книжа напълно в съответствие с разпоредбите на договора. Е, естествено, решението беше взето напълно независимо. Разбираме, че ангажиментите, които бяха направени от правителствата в еврозоната преди този уикенд е, в навечерието на 7 май и същевременно ние знаем, че правителствата ще е, предприемат всички необходими мерки, за да изпълнят фискалните си цели с, отговор, с оглед на процедурите, като също така се дава възможност на правителствата в еврозоната да ускорят е, фискалната консолидация. И трябва да кажа сега, че стигнах до третия въпрос, който искам да обсъдя, а именно економическото управление. Вие ме помолихте, госпожо председател, да говоря за подобрената економическа координация и надзор в еврозоната. ЕЦБ смята, че е необходим истински скок за, е, в надзора и коригирането на фискалните политики, както и във връзка с по-широките макроекономически политики. Солидарността за която пледираше Робърт Шуман през, преди 60 е, години вече се отразява в степента на економическата интеграция и взаимозависимост, която вече е постигната във Валутния съюз. Но солидарността е двупосочна улица. Е, необходимо е също така отговорност и задължение. Това е основният договор, който е основата на нашата валута. Сега ние трябва да го превърнем в една по-ефективна структура за фискален и макроекономически надзор и корекции в съответствие с темите, разглеждани от работната група Позволете ми да се средоточа вниманието ви върху две сфери на реформата. Третата сфера, управлението на кризи, все още не е разгледано на равнището на тази група. Първо, изключително е важно надзора на бюджетните политики да бъде укрепен и засилен. Радвам се да отбележа, че Европейския съвет потвърди тази оценка на заседанието си миналия четвъртък. На равнище Европейски съюз от 27 държави членки ние трябва да сме в състояние да предотвратим и когато е необходимо да коригираме свръхдефицитите е, и е, нивата на дълга. Изключително важно да има една по-строга процедура за прилагането на правилата и процедурите. Също така е, Задействането на санкциите също така би трябвало да бъде почти автоматично. Данъчният надзор трябва да бъде по-пряк, по-ефективен, необходим ни е един диференциран подход към надзора в зависимост от е, фискалната дейност на съответните държави. Комисията би трябвало да има по-голяма отговорност е, при правенето на предложения, които могат да бъдат изменени единствено с, с консенсус. В случай на неизпълнение трябва да се прилагат санкции много по-рано и те би трябвало да бъдат по-широки санкции които се отнасят не само за свръх задължнялост, те би трябвало да се прилагат също така и когато държавите членки не могат да изпълняват средносрочните си бюджетни цели. Трябва да се разглеждат редица финансови санкции, заедно с нефинансови процедурни санкции също така това може да бъде дори до степен на отмяна на правата за гласуване. Една втора сфера може да е по-нова, както на равнище на Европейския съюз, така и на равнище на еврозоната, но ЕЦБ подчертава това в еврогрупата поне от 2005 година, а именно да се създадат политики за подобряване на конкурентоспособността на предприятията. Всички тези политики излизат извън а, сектора на търговията, а се отнасят и за конкурентоспособността на една економика като цяло съзнателното управление на а, заплатите и на разходите, за да се постигне едно здравословно състояние на економиката в рамките на една конкурентоспособна економика. Това трябва да бъде в центъра на подобен макроекономически надзор. Това би трябвало да се направи в рамките на един валутен съюз, защото относителната конкурентоспособност на економиките много добре улавя устойчивостта на цените и развитието на разходите. Удовлетворен съм, че Европейския съвет миналия четвъртък потвърди необходимостта за ефективен надзор в тази сфера. Опитът показа, че е, отклоненията в това отношение е вредно както за държавите членки, така и за валутния съюз. За държави, които е, изпитват е, значителни загуби на конкурентоспособност, е, надзора трябва да бъде все по-задълбочен и по по-дробен. Също така би трябвало да се организират мисии в съответните държави, да се препоръчат политики, да се настоява за изпълнение на изискванията, за да може това да стане. Ни е необходим прозрачен и ефективен механизъм за задействие на тези мерки, за да се определи интензивността на уязвимостите и надзора. Това трябва да се основава на следене отблизо. Експертите е, в момента развиват начини за най-добро е, улавяне на комплексността на въпроса и за корективни мерки. Ако ние можем да въведем ефективен надзор и рамка за коригирането както на фискалните, така и на политиките за конкурентоспособност, ако можем да гарантираме тяхното изпълнение, Европейския съюз и економически валутен съюз ще съществува в тази криза, ще излезе от тази криза много по-силен, отколкото преди. Уважаеми евродепутати, позволете ми да заключа, че преминавайки през тези трудни времена, определено всички ние трябва да работим усилено, но също така трябва да запазим своята амбиция. Това означава, че решенията трябва да бъдат пропорционални на значението населението на Съюза. Един пазар от 500 милиона граждани, економически и валутен съюз от 330 милиона граждани, които са сред най-големите и най-важните економики на света, а, от гледна точка на човешки и социален капитал не могат и не биват да бъдат измервани според а, силните и слабите страни на отделните им компоненти, особено във връзка с економически валутния съюз. Ръководните фактори трябва да интернализират това а, какво означава да бъдеш част от един валутен съюз. Следователно, Приветствам призивите на този парламент за амбициозни реформи. Искам да ви призова като членове на Европейски парламент и като представители на гражданите на Европа да продължавате да подкрепяте нашите действия по а, смелите реформи, които са необходими. Благодаря ви за внимание. Uh, благодаря, господин Трише. Преминаваме към въпросите и отговорите. На последната среща казахте, че предпочитате да има един въпрос и веднага след него кратък отговор. Това означава, че ще имате само около няколко минути за всеки отговор. Освен това, не би трябвало членовете по този начин да задават всичко в а, рамките на един въпрос. Първо давам думата за минута и половина на Жан-Пол Гозес. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, позволете ми най-напред да поздравя забележителната работа на Централно-Европейската банка в този период на турбуленции, В своето стъпително слово вие се спректе на различни въпроси е, и е, вие направихте заключение. Действително, вие можете да разчитате е, на този парламент и както се казва в Нормандия има говорителите и деятелите. Не знам къде са говорителите, но деятелите са тук. Бих Бих искал да се върна няколко точки, които вие се спряхте, за да получа изяснения за улесненията, които е, Централна Европейската банка е, прави за страните, които имат проблеми с е, техния разплащателен баланс, облигации, които купувахте преди, които не купувахте преди. Вие посочихте, че това не е под влияние на инфлацията. Може ли накратко да го обосновете? И накрая има ли стратегия за изход на европейската? Европейската банка от тази политика в момента, е в който така поне се надяваме, кризата остане зад гърба ни. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за тези въпроси. Е, въпроса, който ми зададохте за е, има ли инфлация или не, е, както аз обясних в стъпителното си слово, ние теглим евро за евро всички ликвидности, които инжектираме в рамките на тази програма. Ние казахме по време на двете ни последни заседания на управителния съвет, че ние разглеждаме нашата валутна политика като подходяща. Ние смятаме, че нашите валутни проценти, е, лихвени проценти са подходящи. Ние не сме променили валутната си политика. Следователно, ние напълно неутрализирахме отражението на тази нова неконвенционална програма. И освен това, както вече казах, е, ние получихме всичко, което сме дали. Мога да посоча само един пример имахме около 47 милиарда евро, е, които изтеглихме миналата седмица. Тази седмица изтеглихме 47 плюс 4, като тези 4 допълнителни милиарда отговарят на това, което е, получихме през последната допълнителна седмица. 47 плюс 4 това е равно на нещо като 51, е, т.е. това теглим евро за евро. Колкото до тази програма, е, както всички нон-стандарт е, програми, които е, бяха решени, Естествено, те имат ограничен срок на действие. За момента не мога да кажа нищо повече и няма да кажа и нищо повече във връзка с пазарите, на които се намесваме. Uh, uh, Благодаря. Хосе Мануел. Госпожо председател, винаги когато нещата тръгнат на зле, някои твърдят, че трябва да се насърчават малките средни предприятия, а други твърдят, че трябва да се създаде економическо управление когато се говори за економическо управление, не е ясно какво точно се има предвид. Председателят на Европейската комисия се позова на член 121-136, а президента Саркози говори за управление на еврозоната, като предлага специална роля на държавните правителствени ръководители, докато госпожа Меркел казва не, ние искаме да няма намеса в управлението на Европейския съюз, първо да се види какъв е бюджета, докато други по телевизията казват трябва да се спазват националните процедури. Госпожа Меркел Брюксел казва, трябва да се отегли правото на вод на тези, които не спазват правилата, докато е, президент е, е, говори за промяна на договорите. Вие говорите за финансов надзор, за санкции, за тези, които не спазват правилата. Какви финансови санкции ще наложите на Гърция? Това няма никакъв смисъл да изимате пари, от друга страна да и давате. Когато говорим за конкурентоспособност, ние всички сме съгласни, че открития метод за координиране не работи. Ние е, загубихме нашата конкурентоспособност, е, когато е, бяха добрите години, ние оценихме, че през кризата сме страдали. Трябва да се прецелим по-добре. Как ще променим нещата? Как да, да преминем от музата към театър и от литературата към фактите? To... Първо, трябва да приемем факта, че духа и буквата на пакта за растеж и стабилност не са били спазени в пълна степен. Казвам това често пред членовете на Европейския парламент. Знам, че парламента споделя това виждане до голяма степен. Съжаляваме, че това стана, това е позор. Винаги съм казвал пред вас, че имаме единна валута, но нямаме пълноценна федерация и поради това имаме нужда от еквивалентна силна рамка. Само, че ние нямаме такава, защото нямаме политическа федерация, така че имаме друга рамка. Това е пакта за растеж и стабилност. Отново казвам, опита показва, че този пакт е изключително важен. Знаем поради същността на кризата, трябваше да се спази напълно този пакт за растеж и стабилност, а много страни нарушаваха неговите разпоредби. В ситуация на изключителна финансова криза, най-голямата от Втората световна война на сам, ние трябва да засилим, да укрепим рамката, да надхвърлим онова, което е заложено в пакта за растеж и стабилност. ЕЦБ говори за качествен скок е, по отношение на надзора. Няма много време за това кратък отговор. Като първа стъпка трябва да кажем, че трябва да се спази всичко, което е записано в вторичното законодателство на Европейския съюз по отношение на превенция, по отношение на финансов надзор, на санкции, на квазиавтоматичен характер на санкциите и така нататък. За това призоваваме. Естествено, като втора стъпка можем да обмислим и възможността за промяна на договора, но на първо място трябва да се приложи всичко, което е написано в вторичното законодателство на Европейския съюз. Значи всички сили впрегнати максимално. Госпожа Краца. Благодаря, госпожо. Господин председател, При предходни поводи, когато сте идвал в нашата комисия през март месец, вие говорите за Централна Европейската банка и казахте, че ще продължава да откупува е, гръцки облигации. съобразно кредитния рейтинг на тези облигации, Нудис ги обесцени и къде е отговора на европейските официални органи, особено е, пред лицето на критичната ситуация на Гърция. Е, много често се казваше, че Централно Европейската банка налага е, 5% е, намаление на стоеността на тези облигации. Е, искам да ви попитам е, това коректно ли е и е, какво ще бъде отражението на е, подобни мерки върху огромната потребност от ликвидност на Гърция. Когато говорим за агенциите за кредитен рейтинг, е, до каква степен те влияят днес на политиката на Централно Европейската банка? As you know, uh, we had said in advance Както знаете, по отношение на правителствените облигации и преди сме казвали, че ще разгледаме тяхната допустимост по отношение на нашата рамка от допълнителни гаранции. Говоря тук само за правителствените облигации и правя връзка с агенциите за кредитен рейтинг. Какво означават тези решения? Ясно е, че както казваме и в момента, с оглед на всички решения, които се взеха напоследък, а именно програмата за възстановяване, в която участва гръцкото правителство след преговори с МВФ и Европейската комисия – и в синхрон с ЕЦБ. И като се отчита решението, което взехме не само в Атина по отношение на програмата за промени, а и в рамките на борда на МВФ и в различните европейски столици, можем да кажем, че положението днес обективно е подобрено когато говорим за сериозността и е, стабилния характер на гръцката програма спрямо един предишен момент, когато гръцкото правителство не беше готово да се ангажира с тази програма за промени и е, когато нямаше взети решения във Вашингтон и в съответните европейски столици положението преди беше много, много по-лошо и по-сериозно, отколкото е днес. Това е моят коментар, нищо друго. You, uh, Благодаря, Едуард Шиклуна. Uh, Господин Трише, спомням си, че веднъж казахте, че не е еврозоната е изправена пред проблема, държавите членки. Ако това е вярно, не смятате ли, че имаме нужда от по-редовни резултати от стрес-тестовете, не само по отношение на банките, а и по отношение на задлъжнялостта на държавите членки? Защото, доколкото знам, понякога виждаме такава информация, понякога не. На няколко години веднъж се появява такава информация в един документ. И още нещо – Смятате ли, че няма проблем с критериите за общата валута на еврозоната и пакта за растеж и стабилност сам по себе си достатъчен ли е, за да се избегне бъдеща криза? Uh, um, Благодаря. Позволете ми да кажа първо, че ако пакта беше стриктно спазван в духа и в буквата му, ние е, определено щяхме да сме в по-добро положение. Нямам никакво съмнение по този въпрос. Дали се намираме в ситуация, която отчита а, интензивността на кризата, а, с която се справяме, Мога да ви кажа, че се, е, е, дали щяхме да бъдем в стабилна ситуация, съмнявам се. Трябва да извлечем всичките полки от е, лошото изпълнение на пакта, но и от това, което сега знаем, че е истинският стрес тест в пълната му а, големина. Така че ние ще а, направим един а, квантов скок в а, а, надзора и ще се опитаме да направим това с надзор на фискалните политики, но също така и на индикатори, на показателите на конкурентоспособност, на които ние винаги е, се доверяваме в ЕЦБ, е, когато говоря за едината валута. Естествено, аз говоря за е, зоната на единната валута, но смятам, че трябва да се подобри надзора и а, е, а, е, на равнище Европа на 27-те, защото единия пазар е нещо, което ме е много важно да функционира добре. И естествено, вътре в 27-те държави членки би трябвало да се а, засили надзора в 16-те държави на еврозоната. Благодаря. Благодаря. Искам да ви поздравя за работата, която вършите през последните месеци. Мисля, че вашата роля е много положителна с Европейски съюз. По а, данъчния надзор и конкурентоспособността. Е, според мен е важно да се свърже това с економическата координация, не само на равнище държави членки, Необходимо е да се дефинира растежи и да имаме стратегия на европейско равнище, тъй като на равнище държава членка ще бъде много трудно. Тоест, не става въпрос за всяка отделна страна. Трябва да постигнем едно сближаване в конкурентоспособността. И всичко това е свързано с, с данъчната координация. Економическата координация има два аспекта. Вие преследвате е, парични политики в полза на ликвидността, това е една парична политика, която в известен смисъл е дискриминаторна, тъй като вие атакувате проблеми, които вече съществуват за нашата фискална политика ние бихме желали тя да бъде диференцирана. Имаме валутна политика, която се занимава с тези проблеми, но въпреки това фискалната ни политика е различна. И няма ли да имаме а, проблеми, ако нямаме повече координация между тези неща? Благодаря. Във връзка с валутната политика мога да кажа, че нашите правомощия са много ясни. Необходимо е да осигурим стабилност на 330 милиона души в 16 държави. Какво сме направили? В момента, ако изчисля средната годишна инфлация през 11,5 години, стигам до много проста аритметика 1,98%. 1,98% е средната а, инфлация в еврозоната от а, както тя е създадена, т.е. по-малко от 2%. Резултатът е по-добър от който и да е резултат в Европа след Втората световна война за държавите и за централните им банки. А, от позицията на майката и бащата, ако ми позволите така да се изразе на еврозоната. И според сегашните ни прогнози сме ще бъдем 1,96%, 1,97% в зависимост от цената на петрола. Това е нашия дълг, това е основния ни мандат. Нашите държави членки знаят, че могат да разчитат на нас, за да осигурим стабилността на цените в средносрочен и дългосрочен период. Ние правим това, независимо от това какво се случва. Това са правомощията на Европейската Централна банка. Тя трябва да направи това, независимо от това. А ако фискалната политика е отлична, това ни улеснява живота. А в случаите, в които има слаби фискални политики, както е сега, някои са по-добри от други, въпреки всичко, ние трябва да постигнем стабилност на цените и трябва да направим така в един климат на доверие към нас, за да може наблюдателите, нашите граждани и инвеститорите, инвеститорите да продължат да осигуряват стабилност на цените. В този момент, очакванията за инфлация се придържат. И това е към това, за което говоря. И това е една основна а, положителна черта на ЕЦБ. Е, ние можем да гарантираме стабилност на цените в бъдещето. Не искам да тълкувам повече онова, което вие говорихте за координацията. Ние трябва да си вършим работата при всякакви обстоятелства. И ако не се смяташе, че ние можем да си свършим работата на пълно независимост, ние нямаше да можем да стабилизираме очакванията за инфлацията и нямаше да можем да се е, радваме на това доверие на гражданите на Европа. Благодаря, Силвия. Благодаря, господин председател. Е, поздравявам ви за това, което направихте през последните седмици. Откакто се видяхме, се случиха доста неща. Е, стана обществено достояние доклада за засилването на економическото управление в еврозоната. Текстът е, е много така детайлен. Един деликатен и политически въпрос. Вие тук що оказахте, понякога се чувствате сам. Искате да има бюджетни политики, които да ви подкрепят и които да вървят по посока не диктувана от Брюксел, а решена съвместно. И мисля, че сте напълно прав, когато предлагате това, което наричате независима агенция за контрол върху това, което се случва в бюджетите, или в комисията, или група от мъдреци. Но искам да ви попитам, не усещате ли, че все пак, е, че трябва да избегнем да подкопаем правомощията на комисията, да не мултипицираме органи наляво и надясно, защото виждаме в доклада за за надзора, е, че има съдебна практика и трудно се дават правомощи на такива агенции. Обаче от друга страна е много трудно е, да се види каква е отговорността на комисията при този парламент. Комисарите трябва да говорят с нас, да се знае какво правят. И допълнителен въпрос. Какво може да направи Европейския парламент, е, за да помогне в работата за това националните парламенти да решават, като се спазват техните правомощия, обаче и в много по-голям голяма степен заедно, за да има и съвместните правомощи в еврозоната. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо. Действително много неща се случиха, както вие сама казахте, от последното ни заседание на сам. Бих искал да откликна на това, което току-що казахте. В нашата точка 6 от позицията на Централно Европейската банка, която беше предадена на президента Ван, Ван, фон, фон Рой и която вече обществено достояние, се заявява открито, че тази независима бюджетна агенция, която ние смятаме, че е необходима, за да се е, осигури е, едно диагностициране на бюджетите на различните държави, членки на еврозоната, но също така и за да се даде възможност е, да има постоянен мониторинг върху тази ситуация ние самите казваме, че е за предпочитане това да стане в рамките на Европейската комисия, както вие сама казахте. Така че по тази точка смятаме, че това трябва да бъде възможно в някои области възможността да има вътре в комисията цялости, които да могат да бъдат независими. Трябва да обмислим този въпрос, но трябва да стигнем до край на това, което ни позволява вторичното законодателство по всички тези аспекти. Искам да кажа освен това, че освен това ние бяхме съвсем ясни. Ние не искаме в никакъв случай да нарушаваме е, правомощията на комисията. Е, колкото до е, препоръките и до предупрежденията, които тя отправя. В степителното си слово аз споменах, че в някои случаи искаме комисията да може да направи предложения, които да могат да бъдат успорени само с единодушието на засегнатите страни. Така че си отбелязвам това, което вие казахте. И така, ние е, е, сме убедени, че в тази област, която е от ключово значение, както вие сама казахте, ние трябва да разполагаме с схема за надзор, е, която да бъде изключително е, крепка, защото опитът показва е, колко често е, е не сме действали както подобава. Така че подобна независима цялост в рамките на комисията, това е нещо, на което ние държим. Преди известно време ние говорихме за Гърция. Ясно е, че за втори път не можем да си позволим подобни проблеми. Говоря именно липсата на сигурна диагностика за реалната ситуация в страната. Благодаря. Кейс Уимбърн. Благодаря, Госпожо председател, благодаря господин Трише за вашите бележки. Като сме предвид колко неща се промениха от последната ви визита в нашата комисия само пред няколко месеца, ще е трудно да огранича въпроса си само до една тема. В светлината на съобщеното от Китайската централна банка тази събота, че те ще освободят юана от обвързаността му с долари ще позволят увеличаването на стоеността на Йоана. Бихте ли казали какво влияние ще има това върху европейската економика, както и ще коментирате ли цените и индекса на цените в еврозоната в тази връзка? Не смятате ли, че ще има проблем за европейската економика с оглед на нейното е, свърхразчитане на вносни китайски стоки? Решението на китайските власти е добро. То отговаря на онова, което според нас е в интерес на самата китайска държава, растежа на Китай, економиката на Китай, както и партньорите на тази страна, както и е в интерес на световната економика. Това решение цели да се стигне до по-голяма стабилност и по-голям просперитет за всички партньори. Това е нещо, което обсъждахме по време на визитите си в Пекин на няколко пъти господин Юнкер, както и някои комисари, и аз самия повдигахме този въпрос. И мисля, че това решение сега е с правилна насоченост и смятам, че е добро. Благодаря, Филип Ламбард. Господин президент, Господин председател, удивително е как се променят времената. Последния път, като дойдохте, стратегия за изход не е прекалено бързо, не е прекалено скоро, а сега всеки се спасява както може с политика за економии. Казахте, че трябва публични финанси, които да са отговорни. Ние сме 100% съгласни с вас. Ние непрекъснато сме казали, че Централна Европейската банка излиза от ролите си, когато иска да има финансов баланс и когато направо настоява за намаление намаление в разходите. Един път ви чуха, държавните глави и президентите ви следват. Тревогата ни е обаче, че ние не поставяме на релси економика, защото ние подкрепяме основите на социалната економика и от друга страна не инвестираме достатъчно. Така че политиката за економика намалява възможността ни да инвестираме и това, което вие наричате и сме съгласни с вас за бюджетна федерация. Да, трябва да има надзор върху разходите, обаче няма няма основния крак, а, именно да има надзор върху приходите, защото има данъчни разпоредби в някои страни, които лишават други страни от данъчни приходи, защото се обособява данъчна конкуренция. Така че втория крак на тази бюджетна федерация трябва да бъде по-силна данъчно сътрудничество. Вие взехте отношение по този въпрос. Искам да чуя вашето мнение. В заключение искам да кажа, че бюджетна федерация за нас бюджетът, за вас бюджет е първият политически акт, а за нас първият акт е политическата федерация на ситуацията, в която са изпаднали почти всички, не само европейски страни, не само страните от еврозоната, но индустриално развитите страни по целия свят, е ясно, че е, перспективата е, за е, завръщане към ситуация, когато положението е устойчиво, когато има правилно бюджетно управление, това е нещо от основно значение, то не противоречи на економическия растеж. Тъкмо обратното, ние смятаме, че е необходим за растежа, за да може да се създадат работни места и за да се създаде економически растеж. Защо? Просто защото ако няма доверие от страна на домакинствата, на предприятията и на инвеститорите в способността на държавите отново да упражняват контрол върху развитието на националните бюджети, тогава домакинствата ще бъдат обладани от страх и няма да потребяват колкото е необходимо, няма да инвестират толкова колкото е необходимо, Предприятията сами по себе си няма да подготвят бъдещето и инвеститорите ще знаят, че ще имат затруднения за възстановяване е, на е, заемите, които са отпуснали и съответно ще изискват по-високи лихвени проценти. Така че трябва да ни бъде ясно, че при настоящите обстоятелства проблемът, който трябва да управляваме не е само европейски, не е само проблем на еврозоната, а на индустриално развитите страни като цяло. И заради това всички под различни форми предприемат стратегия за възстановяване на доверието на техните домакинства, на техните предприятия и на инвеститорите. Е, така че още веднъж говоря за допълняемост, а не противопоставяне на е, утвърждаване на възстановяването и бюджетна мъдрост. Колкото до данъчното сътрудничество, темата е обширна и парламента и съвета и комисията са и обсъждали пространно. От наша гледна точка, поне ние виждаме такива разлики в нивата на публичните разходи, е, като пропорционално съотношение спрямо брутния вътрешен продукт в различните страни, че ние предварително знаем, че данъчното сътрудничество, данъчното хармонизиране, е, към което всеки може да се стреми на теория, не е възможно, макар и да е желано, при положение, че има такива огромни разходи между е, публичните разходи. И поради това е, ни чувате често да казваме, че е възможно да се направят е, значителни економии в обществените разходи. Това е нещо, което е, само по себе си ще играе по посока на данъчното хармонизиране. Uh, uh, Благодаря, Готфрид Блум. Благодаря, господин председател. Изглежда много членове на Европейската комисия, на нашата комисия и на Европейския парламент обвиняват агенците за кредитен рейтинг за разпадането и проблема с а, суверенния дълг. А, искам да разбера какво е вашето лично мнение. Моя въпрос е малко пряк. А, да видим какво ще ми отговорите. Ако отидете на едно състезание за коне и заложите на кон с три крака, да го наречем кон дълг, кой ще обвините? Жукея, коня, самото състезание, неговия характер или букмейкерите? Трише, трябва да призная, че не съм запален по състезанията с коне, не следя нито така наречения Арк до Триумф, нито други състезания. По отношение на агенциите за кредитен рейтинг и не само по отношение на тях, нашите очаквания очаквания по отношение на целия финансов свят, е, особено с оглед на това, на което станахме свидетели през 2007-2008 и в рамките на тази година, трябва да кажа, че би трябвало да внимаваме с политика, която е проциклична, която поставя фокуса и увеличава влиянието на пиковете и на депресиите. Трябва да гарантираме една финансова стабилност, която да не зависи от економическия цикъл. Това обаче не винаги може да стане, като имаме предвид как функционира финансовия свят. Аз не обвинявам никого, но имаме нужда от по-голяма стабилност в света на финансите. Някои от елементите в този свят се стремят към нестабилност и това не е добре. Проблема не е лесен за разрешаване. Г20 заседава по тези въпроси от самото начало на увеличаване на е интензитета на кризата. Агенциите за кредитен рейтинг е, е, изиграха своята роля и е, си мисля, че трябва винаги да се опитваме да гарантираме едни елементи, които да се изправят срещу процикличния характер на економиката, за да има по-голяма стабилност. Изчакваме следващия е, оратор, затова сега ще дам думата на колегата. Всъщност, а, е, а, е, така. Теодор Столоджан има думата. Благодаря, госпожа председател. Преди две години в същата комисия, нашата комисия, вие споменахте каква, какви могат да бъдат бъдещите тенденции, свързани с инфлацията. И вие бяхте прав, така и стана през последните години. Искам да ви поздравя за точността на вашия анализ. Моя въпрос е много кратък. За държавите членки на еврозоната, в сегашните обстоятелства вие използвате една програма, вие купувате държавни облигации. Ако има държава членка, която не е част от еврозоната, но се изправи пред същите обстоятелства, пред които изправя на еврозоната, бихте ли препоръчали същото? Ние не правим препоръки, още по-малко изнасяме лекции пред другите централни банки и не бих коментирал. Има редица съображения, които трябва да бъдат взети предвид, когато се вземат подобни решения. Това са много трудни решения. Ние направихме, както вие казвате, нещо, което не беше направено преди тъй като други централни банки, които са предприели такова закупуване на държавни облигации, са направили това, тъй като са искали да инжектират ликвид, ликвидност в економиката, което не е а, това, което ние правим. Ние се опитваме да възстановим по-нормални механизми на монетарната политика на равнище на еврозоната. И с това се опитвам да иллюстрирам факта, че винаги трябва да се разглеждат конкретните специфичности на ситуацията. Няма да се впускам в подобни препоръки и съвети. Благодаря. Благодаря, Астрид Люлинг. Благодаря, госпожо председател. Господин Трише, ако имах време, щях да ви задам въпроси, за да чуя коментарите ви във вестник Либерасион от днес за поведенията на Бундесбанк, който връх на арогантността се надява да ви наследи. Искам само да ви поздравя за вашите отговори е, към упреците на тази личност във връзка с вашия авантюризъм. Но сега към въпроса ми. Вие току-що заявихте, че Европейският съюз се нуждае от бюджетна федерация. Тази федерация, ще повторя това, като казахте, за да бъда съвсем точна, ще засяга контрола и наблюдението върху приложението на политиката в областта на финансите. Бих искала да разбера е, е, как тази бюджетна федерация се отразява на дискусията върху економическото управление, защото бюджетна федерация и политическо управление са почти еднакви неща или съвсем различни неща. Сега въпроса за прогреса по економическото управление и кампанията за дискусии в институционален план. Една страна, е, особено една, която ви е добре позната, настояват за това интергурнаментарната логика да вземе връх е, вече ви беше казано, не е ли странно това според вас? Е, логично е Европейската комисия да бъде засилена, още повече, когато се установи, че е, държавите имат достатъчна възможност да се автоамнистират. Вие знаете, е, примерите от последните години говорят сами по себе си. Благодаря ви много, госпожо. Колкото до бюджетната федерация, аз казах, че ни е необходим еквивалент на бюджетна федерация. Още веднъж казвам, не говорим за политическа федерация. Е, ние имаме един валута, но не сме в политическа федерация. И това е причината, поради която е, са ни необходими правила, е, които да бъдат изключително сериозни за надзора върху политиката в областта на националните бюджети. Това е еквивалент на бюджетна федерация, но не е бюджетна федерация. И заради това ние сме за изключително силното укрепване на надзора върху политиката върху националните бюджети, както и за политиката на конкурентоспособността не като в тази политика по конкурентност трябва много внимателно да се следи вътрешната себестойност на продукцията в района, където има единна валута. Това е което мислим. Не говоря от да, говори от името на управителния съвет на Централно Европейската банка за укрепване, за качествен скок в наблюдението върху бюджетната политика и политиката по конкурентоспособността. Както казах, трябва да се стигне до максимума на допустимото във вторичното законодателство, като имаме предвид, че на първо време няма да е нито лесно, нито бързо да се променят бързо договорите сами по себе си. И затова смятам, че е, интерправителствената логика, за която говорихте, говорихте и за комисията, е, нейната е, особено важна роля, която трябва да бъде. Съвета също трябва да играе своята роля, но ние не сме в е, междуправителствена логика. Ние смятаме, че трябва да бъдем в сърцето на общностния метод, във вида му, в който съществува от началото на Европейския съюз. И комисията трябва да изиграе ролята, и съвета трябва да се изиграе ролята, но надзора от Отците е от основно значение в е, еврозоната. Е, няма да правя никакъв коментар по първия въпрос. Даже не съм коментирал. Даже не съм коментирал, ако хубаво прочетете вестник. Кул. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Трише, искам да ви попитам каква е цената на солидния начин, по който ви ръководите ЕЦБ през тези трудни времена и вашия принос за економическото управление. Вие говорихте за укрепването на банката, за общностния метод. Аз съм изцяло за това. Сега въпрос за нарастването на а, заемите на предприятията, това е нещо много важно. Те се нуждаят от капитал, за да могат да растат. Вие говорихте за ликвидност, която трябва да се предоставя почти безплатно. Но това сега се проучва и ние очакваме е, резултатите от стрес-теста. Какви мерки ще предприеме Европейската централна банка, ако в резултат на тези стрес-тестове банките не са, се окажат не толкова силни? Ще трябва ли тогава да продължите в тази насока. И а, каква е картината, която ще очертаете за ликвидността а, след а, този стрес тест? Благодаря ви много. Първо, що се отнася до растежа на а, на издължените дългове към частния сектор. Това, което наблюдаваме в момента, са дългове към а, частния сектор, които растат почти с 0%. Има два компонента. Един положителен – и а, който а, е с дългове към домакинствата, които се увеличават приблизително с 2,5%. И това нещо, което винаги сме наблюдавали след а, много тежка рецесия. Винаги виждаме, че възстановяването на растежа към домакинствата предшества възстановяването по отношение на предприятията и сега имаме това нарастване от 2,5% към домакинствата и минус 2,6% е, приблизително по отношение на предприятията. И това отговаря на наблюдаваното от нас и при минали ситуации от е, този вид. Ние очакваме динамиката на заемите към предприятията отново да се възстанови. Това очакваме. Разбира се, ние искаме от банките да си вършат работата, именно да финансират реалната економика и това е нашето силно послание към тях. Те знаят това, защото ние непрекъснато им го повтаряме и това се прави от централните банки. Аз не говоря за централните банки в еврозоната, ЕЦБ и цялата ни система. Говоря за това, което се прави от централните банки на Европа и на останалата част на света. Винаги идеята ни е била, че трябва да се ангажираме с валутна политика от една страна и с нестандартни мерки, за да може да се даде възможност на финансовия сектор, на банките да финансират реалната економика. Но трябва непрекъснато да напомняме това понятие и е, това понятие идва също така от изпълнителния сектор, е, от изпълнителната власт, от парламента, това, което се прави изключително важно, за да може да се финансира реалната економика. По отношение на стрес теста, както знаете, последния Европейски съвет взе решение стрес теста да бъде оповестен на равнище отделните банки. Ние смятаме, че това е едно много уместно решение от страна на съвета. И ние естествено призоваваме всички партньори през следващите седмици е, да работят е, така, че всеки всяка отделна а, държава, защото вие знаете, че банковия надзор се а, р, упражнява на национално равнище, да се предприемат необходимите уместни решения с оглед на упражняването на стрес теста. Всичко това се координира от СЕПС. Това се прави на равнище на 27-те държави членки, а ние си сътрудничим с комисията, колкото е възможно повече в тази много важна, много сериозна задача, която би трябвало да бъде изпълнена професионално и добре. И аз се надявам, че това ще бъде успешно. Благодаря. Лиен Ван Гог. Господин председател, бих искал да изразя подкрепата си към взетото от вас решение да монетаризирате част от дълга на страни, които са нападнати от спекуланти. По този начин тези страни могат да разнообразят източниците си на финансиране и е подходящо за ситуация, е, която все още крие заплаха от дефлация. Сега е, търсенето е такова, че няма опасност от дефлация и е, монетарната маса расте с 12%, докато инфлацията е около 1% и цените също не, няма риск от инфлация, заплатите също. Сега въпрос е какво е съдържанието на економическото управление и най-вече как ще се координират валутните и бюджетните политики. Според вашата позиция, вие препоръчате валутна политика, която остава експансионистична, за да не се спре възстановяването, рестриктивна бюджетна политика е, чрез политики за изход от кризата. Въпросът обаче е, че е, не само е, инвестициите сега не проявяват чувствителност към лихвения процент, но лихвения процент продължава да не спада, защото може би сме попаднали в капана на ликвидностите. И при тези условия, в момента в който е, първичните дефи, е, бюджетни дефицити не са толкова катастрофални, не е ли грешка да се лишим от бюджетна политика, е, като преднамерено е, препоръчваме економическа строгост, която пречи на растежа и на възстановяването. Благодаря ви. По първата точка, на която се спряхте, ще кажа, както вие самия чухте и видяхте, е, ние връщаме всички ликвидности, които даваме е, по програмата за купуване на ценни книжа. Така че не сме монетизирали тези ценни книжа, защото ние си получаваме всички ликвидности, които сме отпуснали евро за евро. Колкото до втората ви точка искам да заявя, е, че нашето разбиране за настоящето положение е, че в много голям брой случаи, и пак не цитирам само случаи в еврозоната, но и извън еврозоната, в индустриално развитите страни, ние се намираме в зона, където недоверието работи срещу възстановяването и срещу устойчивостта на това економическо възстановяване. Недоверие от страна на домакинствата, на предприятията и на инвеститорите. И това е причината, поради която ние смятаме, че тази бюджетна политика, която съобразно определени стандарти вие квалифицирате като ограничителна, това е бюджетна политика, която ние бихме е, определили като вдъхваща доверие, защото се дава възможност да се убедят нашите съграждани, е, домакинствата и предприятията, че ние можем да се върнем към ситуация, която да може да се поддържа средносрочно и дългосрочно. Е, настоящата политика, ако не се коригира, не, няма да бъде устойчива средносрочно и дългосрочно. Така че тук отново ще бъдем изправени пред значителни затруднения, за да се укрепи економическото възстановяване. И затова сме убедени, че има взаимно допълняемост между е, политиката на мъдростта и към връщане към спокойна ситуация, е, това е, би било устойчиво положение на здрава бюджетна политика. Подимата. Ани Подимата. Благодаря, госпожо. Господин председател, в подробности казахте защо ЕЦБ е взела решението да изкупува облигации от вторичните пазари. Това решение беше подложено на сериозна критика и вие го обосновахте. Решението беше взето за ограничен срок. Искам да попитам, знаете ли в крайна сметка до кога ще се прилага тази политика и какви последващи мерки ще трябва да се предприемат след като изтекат настоящите. А по отношение на специалния европейски механизъм, който да действа като пазар за държавните облигации, като има една и съща цена на вземането, е, е едни и същи лихви е, за всички държави членки. Какво ще кажете? Във връзка с а, вторичния пазар на държавни облигации, това ще бъде ли една от компетенциите, които се предвиждат? По първия въпрос, който задавате, искам да кажа, че както и с всички нетрадиционни мерки, например факта, че осигуряваме ликвиден капитал при определени условия, при пълно разпределение и при фиксирана ставка – Това е нещо, което беше установено в средата на септември през 2008 година. Трябва да кажа, че има известни, е, известно развитие по въпроса по отношение на е, слоповете и споразумението с САЩ, е, кредитните пазари. Всичко това са нетрадиционни мерки, които няма да са постоянни, те са преходни. Това е абсолютно ясно. Не ме питайте за допълнителна информация, защото мога, мога просто да кажа, че тези мерки няма да са завинаги и те не са е, трайни в дългосрочен план. По отношение на мерките, ако правилно разбрах вашия въпрос за облигациите, може ли да има общи европейски облигации? ЕЦБ, както добре знаете, не подкрепя идеята за европейски облигации, в които различни европейски страни ще имат отделна и солидарна отговорност. Знаем, че има призиви за нещо подобно, но ние не подкрепяме едно такова решение. Естествено, наблюдаваме какво се прави в национален мащаб различните мерки, които се взимат от националните парламенти, но те не са възоснова на солидарната или индивидуалната гаранция. Това е принцип, който трябва да се съблюдава стрикно, защото той е част от рамката за контрол върху кризата, която ние споменахме в своето предложение. Това е един от трите елемента, по който работи специалната група Ван Ромпой. Специалната група Ван Ромпой още не е разгледала рамката за управление на кризата обаче. Благодаря. Вермонт Термос, след това господин Портос, който пристигна първо Вермонт. Благодаря, госпожо председател. Господин Трише, Доминистр Осхан каза преди няколко а, месеца, каза, че закупите на банките все още не са очевидни, те се крият в балансовите отчети на банките и те може да достигнат 50%. Не знам а, той казва, че това съотношение е по-високо в Европа в сравнение с а, Штатите. Какво е вашето становище? Втори ми въпрос е, че в еврозоната испанските а, банки все още не са признали някакви загуби. А, банката на Испания, Банка в Спейн, а, показа преди 3 месеца какво е състоянието 450 милиона евро, което отговаря на 45% от брудния вътрешен продукт на Испания. Председателя на Испанската търговска палата каза преди 3 месеца, че поне 25% от тази сума никога не могат да бъдат възстановени. В този контекст какво е становището на спасителния фонд на испанските банки. Смятате ли, че едно лошо банково решение с рекапитализация би било за предпочение за предпочитане от, е, в сравнение с сегашното решение, което не предполага прозрачност. Благодаря ви. По първия ви коментар или въпрос нямам конкретен коментар. Не смятам, че има разлики от двете страни на Атлантическия океан във връзка с загубите и тяхното проявяване Естествено, ние имаме различен начин на финансиране на економиката. При нас е от главно от търговските банки, в щатите от пазара. Той има, т.е. има стратегия структурни промен, пром, разлики, които трябва да се отчитат, но мисля, че разликите не са чак толкова големи по същество. И това не е доказано. И както казах и преди, смятам, че стрес теста може да се оцени като много важен от правителствата на Европа. И мисля, че онова, което беше направено от испанските власти, а именно да бъдат част от този стрес тест на европейско равнище. Това ще бъде направено напълно отчитайки онова, на което ние много държим, е именно пълната прозрачност и възможността да се демонстрира в редица е, случаи, че ситуацията е по-добра, отколкото се смята от някои наблюдатели, а в други случаи е, че са необходими съответни решения, които е, би трябвало да бъдат на лице. Благодаря, Никола Портас. Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса. По така, първи ми въпрос не разбрах и по принцип не мога да разбера отговора за еврооблигациите. Не разбирам отговора, смята се, че е неподходящо. И не мога да разбера как може Централно Европейската банка да се държи така, след като си спомням, че през юли 2008 година е, тази банка даде 5% лихвен процент и до края на октомври отказа да го намали. Така че искам отговор и по-аргументиран отговор изобщо, вместо да ми се казва просто не е подходящо. И втория въпрос проистича от първия. Ако еврооблигациите бяха емитирани от Централно Европейската банка, а не от централните банки, какво мислите вие за това? И после още един въпрос. Въпрос, който се разглежда от работната група Ван Ромпой по последния пакет, последния голям пакет. Как се наблюдават националните бюджети? Аз не мога да разбера тази идея за юнашка вересия. Каква е тази юнашка вересия преди е, представенето на бюджета? Преди решението на националните парламенти ли е това отговаря ли на договорите? Е... Uh, Надявам се, че изцяло разбирам вторият ви въпрос, но не съм напълно сигурен, така че ще ме поправите. Е, по първи ви въпрос е, отново, е, това е дългосрочна позиция на Централна Европейската банка, която смята, че подходящото действие на нашата рамка се основава на засилването на надзора това се прилагаше и преди полките от най-скорошната криза, но е, тя прилага духа и е, буквата на пакта за растеж. За нас е, това беше е, ясно. От друга страна, е, различните правителства са отговорни за техните подписи, за тяхната собствена монетарна политика и за собствените им инвеститори. Това, според нас, е част от рамката, част от начина по който доколкото е възможно, можем да сме сигурни, че рамката ще работи. Но това, което виждаме, обягва на духа на пакта за сигурност и стабилност. Той не беше спазен изцяло и е, трябва е, колкото може по-енергично да поправим този проблем е, но пак казвам, е, е, ние променихме мнението си по еврооблигациите. Емитирането обаче на такива облигации не създава никаква разлика. Както виждате, при изключително изключителни обстоятелства е, е, е, Европа намери начин за специални цели да създаде това, което беше направено пред очите ни. Сега, по втория ви въпрос, според мен той беше насочен към е европейския семестър. Може би греша, но във всички случаи трябва да сме ясни. Ако ни е необходима тази взаимна зависимост, която се свързва с поделянето на едината валута, ако искаме да има действително да се вземе под внимание тази взаимна зависимост, е ясно, че различните данъчни политики трябва да се разглеждат от независима институция, да се оценяват от комисията и осъждат от е, мъдреците. Това е абсолютно важно и необходимо. Ако не го постигнем, ще създадем тези зависимости, е, които преживяваме е, мисля, че е, по възможно най-трудния начин е, ние научаваме, че имаме съвместна съдба, когато имаме съвместна валута ние споделяме една обща съдба. Благодаря. Uh, thank you, Marcus. Благодаря, Маркъс. Благодаря, господин председател. Ако ми позволите, може би нямаме експерти, които могат да разглеждат националните бюджети, но а, структурата, политическите органи, Министерствата на финанси трябва да вземат решение постфактум дали тези 5, 3% са взети предвид. Значи трябва да се реши каква, какво трябва да е наказанието. И те обикновено са много меки. Що се отнася до партньорската проверка от тези експерти, аз не знам дали а, комисията не е твърде повлияна от а, столиците, когато а, представя предложения. Няма да се впускам да коментирам ЕЦБ. Тя е напълно независима, тя не приема инструкции от когото и да било. Те не са изложени на, а, от а, никого, но не би ли трябвало ЕЦБ, а, имайки това предвид, да играе една по-силна роля в оценката и да проследява решенията на комисията, която е изложена на а, натиск. Благодаря. Това, което вие казвахте за необходимостта от превентивност, според мен е изключително важна. А, ако ние разглеждаме само решения след като те са взети, намираме се в ситуация, в която не можем да работим както трябва. Именно за това в сферите, в които би трябвало да постигнем напредък, струва ми се, че трябва да разгледаме а, ранната квази автоматизация автоматичност, квази автоматизъм за превентивните бюджетни политики, за да може да се изпълнят средносрочните програми. И тъй като не се а, не се стремим към средносрочните цели, би трябвало да има някакви ранни, почти автоматични санкции. И мисля, че трябва да се разглеждат максималните нови предложения, свързани с вторичното законодателство. Напълно съм съгласен с вас, че ако работим постфактум е наистина трудно тогава, когато са нарушени съответните прагове. Това е нещо, което не съществуваше в миналото, в минали наблюдения на прилагането на пакта за стабилност и растеж. Ние самите винаги сме смятали, че сме част от процеса и както знаете, ние активно работим в Еврогрупата, в всички работни групи на еврозоната. Ние сме готови, ние сме на разположение. В сегашните обстоятелства се прояви едно ново понятие а, за работа на комисията в сътрудничество с Европейската централна банка. А, това е едно доказателство за нашата готовност, за да бъде съвсем ясно във връзка с ориентацията на управителния съвет, във връзка с този независим орган, който ще оценява валутните и фискални политики. Ние бихме казали, че би било за предпоръ... би, че, че той за, препоръчване да бъде в комисията, но като независима институция. Благодаря. Три кратки въпроса. Международната банкова асоциация проведе една среща наскоро в Виена. И останах с впечатлението, че Имаше притеснения там относно увеличаване на регулацията, което може да доведе до проблем с растежа. Говореше се за 10 милиона работни места в САЩ и Япония, които могат да не се създадат поради тази допълнителна регулация. Просто се паникьосваме ли или има основания за тези страхове, които бяха изразени в рамките на Международната банкова асоциация? По отношение на определенето на кредитния рейтинг на суверенните държави, ЕЦБ ли е най-добрият орган, който трябва да прави това? Не трябва ли да има някаква агенция за кредитен рейтинг, е, може би в страни от ЕЦБ, която да се занимава с това? То говоря и за пазарите. Е, как е, вие ще оцените ситуацията на междубанковите пазари в Европа? Има ли подобрение по отношение на стабилността или не? Май много роли се опитваме да вменим на ЕЦБ. Господин Портас, господин Шунтас също. Исках да задам своя въпрос малко по-късно, каза господин Хунтис. Жан-Клод Трише. Ние имаме един основен мандат, който е ясно очертан от отговора от хората на Европа. Ние искаме да гарантираме стабилност на цените. Никога не забравяме, че това е основната посока, която трябва да следваме. По вашите три въпроса. Първо. Вярно е, че банките и най-вече търговските банки често смятат, че правилата и разпоредбите, които създаваме в контекста на база 3, и в рамките на методологията на работа на G20, съвета за финансова стабилност, комитета Базел. Та банките се притесняват, че всички тези разпореди могат да окажат негативно въздействие върху възстановяването. Какво казваме ние? На първо място, изключително важно е да сме сигурни, че в средносрочен и дългосрочен план ще имаме финансов сектор, който ще бъде много по-стабилен и устойчив. Трябва да убедим банковия сектор, че това, което се случи през 2008 и 2009 и по вина на банките, е нещо колосално целият риск, който се пое е, с, с средствата на данакоплаците от двете страни на Атлантическия океан, се равнява на 27% от БВП. Това се случва от двете страни на Атлантическия океан. Това означава, че ние сме в е, една глобална ситуация, която е изключително сериозна. Банковия сектор май не разбира това. Ние се опитваме да убедим банките, че втори път е, спасение няма да има. Направихме го веднъж, е, за да избегнем е, огромна рецесия. Не смятам обаче, а и вие знаете по-добре от мен, че ще се изложим още веднъж на такъв риск. И ще поемем и ще предприемем същите мерки още веднъж. Банките трябва да разберат това. Естествено, трябва да разгледаме всички правила и разпоредби, за да се гарантира една устойчивост на системата. Същевременно по време на преходния период не трябва да се създават допълнителни пречки пред възстановяването. Това е отговора на първия ви въпрос. По втория ви въпрос не съм готов да дам бърза рецепта за проблема с агенцията за кредитен рейтинг. Знаем, че въпросът е изключително важен трябва да създадем система, в която не зависим толкова от цикличния характер на економиката. Само, че не искам тук да поставям основната вина на плещите на агенциите за кредитен рейтинг. По третия ви въпрос, станахме свидетели на напрежение на е, междубанковите пазари. Защо се случи това? Защото се опитахме да реактивираме част от нетрадиционните мерки, към които сме прибягвали в бъдеще. Надявам се, че решенията, които взехме преди и новите решения, които сега се взимат, ще дадат възможност за едно прогресивно връщане към едно по-нормално функциониране на междубанковото и пазари. Благодаря. Сорен Сара. Благодаря, господин председател. Скъпи господин председател, Трише, проблемите с суверенния дълг присъстват в следващата ни глава за финансовата и економическа криза. През 2007 дълга на 27-те страни беше малко под 6%, които се изискват от договорите. И всички държави членки е, трябваше да избегнат задълбочаване на дефицита. Е, докато сега, съобразно прогнозите, в 27-те страни органи, е, съответният дълг ще бъде 80% е, от е, брудния вътрешен продукт. Ние всички съзнаваме, че е най-драматична в момента ситуацията в Гърция. Правителствата в еврозоната решиха финансово да подкрепят Гърция и съответно да спасят еврото. Обаче здравия разум а, на здравите граждани е, поверява това, че ние, гражданите, като да накоплаци, спасихме банките, сега спасяваме държави. И затова искам да ви питам, какъв е вашия отговор като отговорното лице, като лицето, което е, владее познанието на повтарящите се въпроси от нашите народи, е, на гражданите, народите на Европа? Какви ще бъдат последиците? Според вас, ако Гърция напусне еврозоната за известно време и да се върне обратно, като си уреди въпроса с суверенния дълг и другите си проблеми. Какви ще са последиците за Гърция и за Европейския съюз и за еврозоната? в е, е, момента аз не защитавам такава идея, обаче е, е, признавам, че непрекъснато слушам такива въпроси, когато е, попадна между граждани. Thank you very much. First of all... а, а, благодаря ви. А, а, да, а, повтарям това, което казахте. 2007 година а, за а, високия процент на а, вътрешния дълг спрямо брутния вътрешен продукт. Съгласен съм. Както казах, ние имаме проблем с публични финанси във всички индустриално развити страни. Така че не се изненадваме, че това се наблюдава в 27-те страни, членки на Европейския съюз. Ето, например, в Г7, това не е 27, виждаме, че годишният дефицит като процент от брутния вътрешен продукт в много от страните Г7 от основните економики стига до 10, 10,5, 11%, докато в Европа като интегрирана, консолидирана цялост е по-малко, а в еврозоната също е по-малко е, когато е, съберете всички дефицити и стигате до нещо като 6,5-7% дефицит. Така че, повтарям, това е проблем на всички индустриално развити страни. Сега, по втория ви въпрос, е, не е трудно да си представим какъв проблем би възникнал, но това не е моя работна хипотеза и сега няма да е, се задълбочавам. Е, пани председкиня, е, пане президенте, я... я... Госпожо председател, господин председател, първо искам да кажа, че ценя много високо начина по който вие пояснихте проблема за суверенния дълг и суверенните облигации. Вие знаете обаче много добре, че това е една безпредседентна стъпка, която беше предприета от ЕЦБ, а именно закупуването на суверенни облигации. И това беше обект на отрицателни, негативни коментари. Можете ли да обясните защо Европейската Централна банка не разкри подробности, свързани с тези покупки? Защо ЕЦБ не предостави информация за суверенни облигации, от кои държави са издаваните, с какъв падеж и къде може да се получи тази информация. Благодаря ви. Да, аз обясних какво сме направили и защо това, което ние правим е различно от това, което беше направено в Съединените щати, в Великобритания или в Япония, където подобни покупки е, се правят е, по количествен принцип. Е, вие знаете, че ние изтеглихме ликвидността, която беше вложена. И ние решихме да а, по въпросите за а, сумите за покупките за да може да разберете порядъка през първата седмица. Имахме нещо от рода на покупки, е, е, възлизащи на 16,5 милиарда, третата седмица около 10, е, четвъртата 8, 5 след това 6 и 5. Последната информация, която ни беше дадена в днес всъщност е 4. Това е информацията, която а, предоставяме. Управителният съвет реши да не се предоставя повече информация, тъй като това дава представа за порядъка на, на сумите, а, за ликвидността на пазаря и за. А, това са временни а, депозити, временни влогове. Благодаря. Аз имам въпрос. Господин Шилд. а, привлече погледа ми. Господин Трише, когато е, направихте встъпителното си слово, вие говорихте за канала на балансовите отчети, като един от е, няколкото фактора – за стимулиране на интервенциите за закупуване на гръцки облигации. Според директивата за капиталовите изисквания, банките продават е, е, суверенен дълг, тъй като няма номинален риск за валутата. Но това не е така, ако няма да може да се реагира адекватно. И също така има критерии, че за нулев риск има а, аз не съм сигурна дали това би могло да се постигне без намесата на ЕЦБ, но аз разбирам цикъла, в който се намирате и разумността на действието, което сте предприели. Но това не показва ли, че има и друг начин, по който може да се постигне тази, този полуавтоматизъм, за който говорите, а именно претеглянето на риска което да отговаря много по-добре на задължеността на държавите членки и да не е необходимо да се намесва комисията с процедура по дефицита. А веднага, щом се прояви проблем с дефицита на дадена държава, това да се отрази на оценката на, ризма, на риска и а, на отношението на банките и на тези техните инструменти, а, те, а, би, и, което би довело до стабилизиране на нещата. Мисля, че това, което казахте, е нещо, което е много важно а, да се проучи. Вярно е, че в сегашната система съществува презумцията, че суверенните облигации не представляват риск. Това е нещо, което е включено в дискусията на глобално равнище. Разбира се, това трябва да се разбира напълно в една система, в която има едина валута на няколко суверенни държави. Ние мислим по този въпрос. Основната причина, поради която винаги толкова сме настоявали а, пред за, за това пакт за стабилност и растеж да се, изпъл, да се изпълнява напълно, е защото вие, това, за което вие говорите, е свързано с а, а, случили се отклонения. А, всичките тези решения, които са в договора от Мастрикт и в вторичното законодателство е а, нещо, което се отклонява от нормата на това, което казахте, е изключително важно. Господин Шентис. Благодаря, госпожо председател. Тъй като тази среща с председателя Трише ще е последната преди лятната вакансия. Искам още веднъж да му задам два въпроса, които му задавам цяла зима. Председателя Трише даде част от отговорите на тези въпроси. Как така МВФ се намесва в работата на еврозоната? Каква роля играе МВФ? Смятате ли, че сте независими спрямо МВФ? Знаем, че те пишат писма до вас и до комисията, говорят за санкции и така нататък. И на второ място, Мислили ли сте последния въпрос? Когато става въпрос за тези качествени скокове, за които се говори, че трябва да се случат в Европейския съюз, каква ще е ролята на ЕЦБ? Сега има промяна ЕЦБ може вече да приема нетрадиционни мерки по отношение на пазарите. Може ли да очакваме и качествен скок по отношение на ролята и функцията на Европейската Централна банка? По първия ви въпрос, нека да кажа откровено, че в случая с Гърция имахме мерки, които бяха обсъдени с правителството на Гърция. Те бяха одобрени и от МВФ, и от Европейската комисия в синхрон с ЕЦБ, и от самите правителства на европейските държави. Така че в този случай станахме свидетели на добро сътрудничество между МВФ от една страна и европейските институции от друга. По отношение на втория ви въпрос, още веднъж ще кажа. Онова, което ни е дадено като задължение в договора и онова, което искат гражданите от нас е да осигурим стабилност на цените. Това трябва да направим и когато сме в а, а, извънредна ситуация и когато виждаме, че пазарите не функционират както трябва, поради някаква причина, говоря за финансовите пазари, или когато някой конкретен финансов пазар или група от пазари не функционират както трябва. Защото видяхте как в пика на финансовата криза и наскоро в Европа е, се случват е, сериозни неща. И тогава ние трябва да се намесим. Чрез така наречените нетрадиционни мерки. Те обаче никога не трябва да застават на пътя на основната цел – която имаме и това е осигуряване на стабилност на цените. Затова, когато говорихме за програмата за пазара на ценни книжа, ви казах, че ние не застрашаваме основната си цел и елиминираме от пазара всичките ликвидни средства, които сме инвестирали предварително. Благодаря, господин Трише. Благодаря ви за това, че отговорихте на всички въпроси. Следващата ни среща ще е на 27 септември още веднъж искам да напомня на членовете на комисията, че валутните експерти са изготвили документи относно уроците от економическата криза в Гърция и как да се използва по-ефективна координация